и така, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, позволете ми да възобновя нашето заседание. По-скоро да продължим заседанието си след изключително интензивните изслушвания днес преди обяд можем да поздравим сред нас генералния директор господин Осаливан. Той е от външната служба на Европейския съюз. Той има честа да представлява пред нас върховния представител Кетрин Ештън, която поради други задължения няма възможност да присъства, но получихме нейното уверение, че би предпочела да дойде. Все пак разбира, проявяваме разбиране към нейните ангажименти в служба на Европейския съюз. Първо ще дам думата на члена на Европейската сметна палата, господин Антонио Могоруса. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, Глава 9 от доклада представя резултатите от оценката на разходните пера на е, службата за външна дейност. Тази глава включва препоръки и е, бележки към отделните органи, най-вече към външната служба за външна, към Европейска служба за външна дейност. През 2012 година са извършени 151 транзакции. Това представлява значително увеличение в сравнение с предходните години. На второ място има по-точно класифициране на естеството на грешките. Е, прилага се по-хармонизиран подход, свързан с отделните политически сфери. И на трето място задълбочен одит на, е, на надзорната е, структура. Освен това, задълбочено проучване на отделните институции, е, които работят на ротационен принцип. 2012 година аудитираните институции са били ЕПА и съвета. През 2013 година това са комисията и е, съда на ЕС по отношение на ЕСВД беше вършена аудит, свързан с набирането на персонал и процедурите, свързани с това. Те са направени въз основа на аудита по изготвянето на декларацията за достоверно за 2013 година. Ще докладваме най-вече по този въпрос. Както вече съм споменавал и преди, подобно на предишните години. Оценката от а, това проучване е положителна. През 2012 година са направени а, административни разходи, които от гледна точка на материалната грешка а, са в а, рамките на допустимото и административните разходи са извършени в унисон с законодателните разпоредби. През 2011 година бяха провер... ем, сметките, е, които са водени е, от страна на СВД, е, се обхващали някои грешки, е, свързани с е, управлението на службите за сигурност и за набирането на временен персонал. Относно сметките за 2012 година, нито една грешка не е намерена по отношение на СВД, освен с малки минимални грешки, свързани с социалните а, надбавки. Има липса на актуална информация за някои от служителите и липсва информация за социалните надбавки в някои от досиетата, както и за семейното положение на някои от служителите. Относно документацията по възнагражденията, тя се ръководи от специален отдел, отдел по плащанията. Извършват се различни действия и оценки, които се ръководят от препоръките на Сметната палата. Ще има и доклад, който ще обхваща резултатите а, от приложените мерки. Ние сме на разположение за всякакви въпроси, които бихте ни задали. Благодаря ви. Благодаря на компетентния член на Сметната палата. Давам думата на господина на нашия благодаря ви. Първо искам да пожелая на уважаемите членове на Комисията за бюджетен контрол честита нова година. В допълнение към казаното от моя колега господин Могоруса, ние направихме проверка на редовността и законосъобразността на разходите. Сметната палата и компетентният член, който отговаря за СВД, изготви след извършената проверка доклад. Ние се надяваме, че ще можем да ви представим този доклад е, е, своевременно. Той все още е в е, процес на подготовка. С удоволствие участваме в процедурата по освобождаване от отговорност. Добре, благодаря господин Масакас. И така, сега, след като изслушахме Сметната палата, ще дам думата на, вече наистина на господин Осаливан, за да чуем неговото становище. Благодаря, господин председател. Позволете ми да ви кажа, че за мен лично е чест да представлявам нашата служба. Трябва да ви поднеса извиненията на върховния представител и заместник-председател на Европейската комисия, тъй като тя е, лично не може да присъства. Наложи се поспешност е, да замине за е, Сирия и вие сигурно сте проследили новините по телевизията. Да, става дума за разговорите и 3 плюс 3 е, най-вероятно е, ще е, се обсъждат и въпросите за евентуално участие на Иран, но междувременно вече знаем, че решението е всъщност Иран да не участва в конференцията за Сирия. Така че въпросите, които трябва да се обсъждат там на място, не търпят отлагане. От името на Кати Аштън мога да ви кажа, че ние сме представили доклад за дейността на нашата служба и сме отговарили на въпросите ви във връзка с изразходването на средствата Смятаме, че е, сме положили максимални усилия за постигане на целите е, и задачите, е, възложени на СВД съгласно Лисабонския договор и че сме отчели също в максимална степен всички правила относно процедурите по изразходване на средствата. Постигнато е споразумение с между Сърбия и Косово. Постигнато е, е споразумение е, е, относно е, Сирия и Иран е, с международната общност по е, схемата Европейски съюз плюс 3. И е, с тези и с много други действия ние сме успяли да е, е, подобрим ефекта от е, е, усилията на Европейския съюз в областта на външната политика. През юли 2013 година е, сме представили преглед за дейността на нашата служба, както и предложения за някои изменения във връзка с нашите мисии в трети страни. Второто предложение е, е, от е, средносрочен характер бе представено в края на годината във връзка с някои промени в управлението на процесите. Работили сме в условията на економическа криза, при трудни економически условия, така че една голяма част от държавите членки трябваше да провеждат политика на рестрикции и това се отрази и на дипломатическите служби и на националните, които са в рамките на националните правомощия. Съгласно Лисабонският договор, преразпределението на а, нашите мисии а, а, е а, всъщност а, една от основните ни задачи, така че ние успяхме по пътя на преразпределението, особено в 14 страни, да постигнем рационализиране на разходите в размер на 1 милион евро във връзка с преразпределението на службите и 1,5 милиона са економиите в резултат на пътуванията. Също времено бяха съкратени и някои от щатните бройки 5 АД16, 9 АД15, 5 АД5, така че това представлява една съществена част от реализираните економии в бюджета. 33% от щата на СВД всъщност е е, национални експерти и е, това е характерно за нашата служба, защото в нея е, работят е, както национални експерти, така и експерти е, е, назначени е, по линия на европейските институции в е, е, дух на добро сътрудничество. Е, ние е, инициирахме един е, европейски механизъм за е, е, мобилност е, през 2013 година. Постарахме се да постигнем по-добро равномесие между половете от 10 на 24 нарасна броят на жените на ръководни длъжности като 22 от тези щатни бройки са в главната квартира на СВД. Приключихме и с договарянето и подписването на договори за безопасност в страни, с които партнираме освен това, във връзка с безопасността, трябва да кажа, че през 2013 година ние успяхме именно по отношение на безопасността да окажем помощ на редица мисии в отделни страни Работим в добро сътрудничество и с другите европейски институции, на първо място с Европейския парламент е, по линия на е, декларациите е, за политическа отчетност и изявленията, които правим в, по време на пленарната сесия на Европейския парламент. Работим на основата на лоялното сътрудничество и с Европейската сметна палата, е, Европейската сметна палата извърши редица проверки е, и е, проведе под ръководството на господин Масака с одит на изпълнението през 2012 година, който приключи с добър резултат за нас. В тясно сътрудничество сме и с ОЛАФ на основата на меморандума за разбирателство бихме желали да приключим колкото е възможно по-бързо и с подписването на съответното споразумение за конкретни действия по сътрудничеството с е, редица други институции. Е, такъв меморандум за разбирателство се подготвя е, между нашата служба и комисия и аз мятам, че през следващите седмици ще можем да приключим с поразумението за ОЛАФ. В много сфери ЕСВД продължава започнатите действия и не може да докладва за приключване на проектите си и инициативите. Годишният отчет за дейността показва, че 0,51 е процента на грешката за 2012 като цяло за службата, 0,69 е процента на грешката за главната квартира, за главния щаб. Надявам се, че ще можем да установим една устойчива трайна система на прозрачно управление и разходване на средствата. Това е изявлението което имах е, възможността да е, прочета пред вас. То е подписано от е, госпожа Ештън. Сега давам думата на докладчика на, от страна на Европейския парламент, господин Дойч. Тистелт igazgató úr, tiszteltel köszöntöm a számvevőszék jelenlevő képviselőit, tagjait, kedves kollégákat Mielőtt néhány Искам първо да ви поздравя, уважаеми колеги. Няма да повтарям началото, просто ви казах добър ден. Преди да се спра на някои конкретни въпроси, искам да кажа нещо, което вероятно всички вие знаете добре всъщност. ЕСВД е млада европейска институция, съществува от 11 януари 2011 година. А през 2012 година вече бяха назначени достатъчно служители, общо 6809. С други думи, говорим за институция с многобройни служители. Собственият бюджет на тази институция е важен фактор. Впрочем, има и някои служители на службата, които се финансират от комисията. През 2012 година бяха, бюджета възлизаше почти, почти на 577 милиона евро. През декември лично успях да се срещна с генералния директор. Беше много а, така полезна консултацията с него, за което искам да му благодаря. Искам да ви благодаря а, за това, че на време отговорихте на 237-те въпроса, зададени от вас. Разбира се, че отговорите, които бяха дадени, трябва да бъдат анализирани. Просто а, срокът беше много кратък. Сега, що се отнася конкретно до въпросите и отговорите, искам да ги обединя в три групи. А, така, по иерархичен ред ще подредя въпросите по тяхната важност. Първо въпроси, свързани с персонала и заплащите на персонала, освен това така наречите производствени и оперативни разходи. Ще започна от там, от това, с което се занимаваше докладът през 2011 година. Става въпрос за доста ресурсоемка институция. Разходите са изключително високи. Сега не знам дали а, това са излишни разходи, но все пак става въпрос за дипломатически представителства с най-високия бюджет в света. Броят на служителите а, на ниво АД-16 е 510, т.е. повече от половината от официалните служители се намират на висша длъжност, на ръководна длъжност. С друга дума, институцията има доста тежка шапка. И въпросът е как се е, управлява, как работи институция оперативно с такава тежка шапка. Що се отнася до възнагражденията на служителите АД-12 и нагоре, това са 5 милиона евро месечно. Тюк, а солгалът делегацио... Към това трябва да се прибави и прибавят и разходите на сътрудниците на делегациите като казвам разходи, имам предвид допълнителни надбавки, които са, е, излизат извън границите на месечното възнаграждение. Говоря за служителите на делегациите. А, и е в, е, изразено в числа, това са още 5 милиона месечно, значи станаха 10 милиона месечно. Господин генерален директор, на какво се дължи а, това съотношение 50% високоплатени служители към 50%, така да се каже, нормални. Т.е. има а, прекалено много а, високоплатени служители. Смятате ли, че това е основателно? Част от разходите за персонал са и разходите за пенсии за 2012 и 2013 година. Това са 109 а, служители, които са се пенсионирали. А, средната им пенсия е била 5800 евро. Има дори пенсионери, пенсионирани с над 10 000 евро рента, а, пенсия. А, Значи, освен това, има и служители, които са пред пенсия, сега действащи. А, имате ли стратегия за финансиране на тези разходи за пенсии? Защото разбира се, че трябва да си изпълнявате задълженията по отношение на изплащането на пенсиите. Третият ми въпрос е надбавки за жилищ, за надбавките за жилище през 2012 година. 675 сътрудници, служители на делегациите са получили общо 30 милиона евро във вид на такива надбавки за жилище на месец и на глава разбити. Това са около 3700 евро на човек на месец. От 2014 година ще се провежда нова жилищна политика, ще има горен прак, т.е. максимална сума, която ще може да се заплаща. А, и обаче новите правила ще влязат през 2014 година, тъй че пряка връзка с 2012 няма, но искам да попитам кой и как определи този прак, горен прак. Имаме 140 делегации и в 89 от тях се въвежда този горен прак. Продължавам по разходите за персонал. След 2012 година влезе в сила регламент за персонала и службата беше в състояние да спести 4 милиона евро. Госпожа Ештън споменава това в своето писмо до нас. Става въпрос преди всичко за економии от намаляване на надбавките към възнагражденията. Значи, въвели сте горен прак за жилищните надбавки, продължавате да рационализирате разходите за персонал. Конкретният ми въпрос е какви економии, какъв размер на економиите предвиждате? А, и не на последното място местните служители. През 2012 година е имало 3160 местни служители към делегациите на СВД по места. Общо са им платени 116 милиона евро. Това са повече от 3000 евро на човек месечно никак не е малко. Дори за така европейски мащаби. И така, въпросът ми. Колко, какъв е процентът на местните служители – а, които се предлагат от държавата и, кои се а, избират от а, По какви критерии се набират тези служители и по какви критерии се определя тяхното възнаграждение. На второ място искам да спомена специалните представители Общо те са 11 на брой. А, и имат спомагателен персонал от 100 души. Т.е. тези, тези 11 извън специални представители годишно ни струват над 30 милиона евро. При основаването на ЕСВД намерението беше да се рационализира системата на специалното представителство. Очевидно тя се е запазила. И искам да попитам защо е така. Службата беше създадена, Така че въпросът за това дали системата на специалните представители е достатъчно дееспособна е основателен. Така, по какво се измерват резултатите от работата на тази система? Мнозинството от специални представители обикновено работят в кризисни ситуации. Техните задачи са дипломатически, разбира се, че са специални но техните трудови договори са безсрочни, макар че работят по конкретни кризи. От години тези хора работят, резултати почти не сме видяли, така че кажете кое, какъв е критерият, кое е мерилото за техните резултати. Предпоследният ми въпрос е свързан с договорите във връзка с сигурността този въпрос беше зададен и във връзка с доклада за 2011 година. Тогава директорът О'Саливан беше тук. и сподели известни резерви по отношение на договорите с Либия, Афганистан и така нататък. Какъв беше проблемът с тези договори? ЕСВД разработи план за действие през 2011 година и защо продължавате да храните резерви? Друг важен въпрос е свързан с това, че по време на годишния отчет през 2011 година ЕСВД сигнализира, че смята да подпише меморандум за разбирателство с ОЛАФ, но това така и не се случи. Въпросът ми е защо? Защо все още няма сключен договор, е, меморандум за разбирателство с Олаф? От 2011 година Олаф е разследвала 52 случая, в които е бил, била замесена ЕСВД, в колко от случаите са повдигнати обвинения. И така, не на последно място, още един важен финансов въпрос ми се ще да повдигнем годишният отчет на СВД за 2012 година. 6,7 милиона евро има там, които които са суспендирани. Това са е, суми по различни пера. Та, тези 6,7 милиона евро сега са а, нараснали на 9,9 и в 50 000 отделни случая има такава неяснота с средствата. Защо? Какво е обяснението, че има такива суспендирани средства? Програмът fogalmazzanak meg, amelyek езен. И отново се връщам на плана за действие. Предвиждат ли се мерки за а, е, продоляване на този проблем? Ще повторя последното. Тортолмоз, 2010 Тоест, в отчета за 2012 година има такива числа посочени в размер общ на 6,7 милиона евро, което означава 46 хиляди открити пера суми, които не са разплатени. Тези неразплатени суми растят, растат вече са нараснали на 8,9 милиона. А, го... Значи започнати са около 50 хиляди транзакции, които са открити, не са приключени. Защо е така? На какво се дължи този факт? И накрая искам да благодаря за доброто сътрудничество. Надявам се, че ще намерите отговори на моите въпроси. Председателят бяха зададени широк спектър от въпроси. Предлагам, за да пестим време, да чуем и останалите въпроси от членовете на нашата комисия. Е, за да може е, да отговорите на нашите въпроси, господин Саливан, но това, за което говорихте, думата билоцитет, може би ако имахме такова нещо, щяхме да спестим много средства. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Aš kaip šešėlinis pranešėjas šito pranešimo е Благодаря, господин председател, В качеството ми на докладчик в Сянка няма да се простирам надълго и на широко. Необходимо е да се фокусираме върху специалния доклад на Сметната палата, в който се подсочва ефективното разходване на европейските фондове. Вие сте служба на Европейския съюз. Както казахте, знаем кога беше създадена службата. Службата също трябва да се спазва основните принципи, заложени в законодателните разпоредби. Разбираемо е, че понякога се получава забавяне при набавянето на необходимия персонал. Да ви напомня за заключенията от доклада по одита който беше извършен. Не са очертани някакви сериозни проблеми по време на одита. Има някои несъответствия, свързани с социалните надбавки. Този въпрос трябва да бъде разгледан. Процента на грешки е много нисък. През 2012 година е само половин процент, що се отнася до делегациите в главната квартира 0,69%. Съгласно нашите определения, под 2% грешката не се счита за материална такава. Миналата година представихме нашия доклад – и в него препоръчахме да се спазва по-добре принципа за географски баланс и баланс по отношение на половете. Като разгледаме данните сега, отбелязане на значителен напредък и също е отбелязан напредък по отношение на осигуряване на охрана в страните, в които се характеризират с, като високо рискови. Освен това, трябва да се отбележи, че работата между отделните служби и СВД е подобрено. Искам да благодаря на СВД за това, че отговори на нашите въпроси. Според мен те са абсолютно задоволителни. Желая ви всичко най-добро в бъдеще. Госпожа Гресли, господин Мулдер и след това останалите. Исках да ви кажа, че много а, съжалявам, че върховната представителка идва толкова рядко. Колегите от Комисията по външни работи също се оплакват. Но първо искам да ви честитя за номинацията за Вашингтон. Вероятно не сте много нещастен след всичко, което чухте днес тук. Това, което ме тревожи е, че отпада вашата щатна длъжност – от щатното разписание. Излишна ли е тя? Бихте ли ни обяснили? Още нещо, което Тамаш Дойч засегна – специалните представители. По този въпрос сме тръгнали на война, така да се каже. Опитахме се да го повдигнем по време на разговорите с съвета за бюджета. А, нашата цел е тези специални представители да се интегрират в а, ЕСВД, защото за миналата година имаме 70% повишение на разходите само за тези хора. С какво е оправдано това повишаване? Тук а, изобщо не смятаме бюджета за командировките им, който се е отруил предлагам да какво да предложа. Нека тези 12 души да си пътува си света и да закрием СВД. Е Аз съм разтревожена, защото върховната представителка съобщи, че ще предложи тези 12 души за в бъдеще да получават подкрепа от СВД. Е какво е това? Още един опит да се разклонява до такава степен бюджета на СВД, е че да не разбираме кое за къде отива а, така настойчиво моля този въпрос да бъде уреден, иначе ние ще се захванем с него и тогава кръв ще се лее, да знаете. А, втори въпрос. Изразихте резерва по отношение на а, договорите, свързани с сигурността и е, споменахте името на кипърската фирма Аргос от е, ЕСВД Аргус е получила плащания в раз, лихви, лихви за просрочие в размер на 5900 евро. Бихте ли ми обяснили защо фирма в договора, с която се съмнявате, получава отгоре, явно основателно и затова не и плащате, след това получава, не само и плащате, ами и, и плащате 5900 евро отгоре. Вижте сега, ако не можете да си управлявате парите, погледнете какво правят е, какво става. И на British Telecom сте платили хиляди в е, вид на лихви за просрочие. Извинявайте, ама трябва да ни обясните този факт. От няколко години е, ме притеснява, освен това, географската балансираност, разпределението в ЕСВД. По страни. Направих си труда да проверя висшите кадри. 2011 са били 17, 2012 17, 2011 са били четири, четирима ръководители от Великобритания, сега са петима от Великобритания. Значи искам да кажа, че а, е, е, има дисбаланс в географско отношение. Искам да попитам а, е, откъде на къде а, е, това така силно британско управление или този акцент върху британското управление. Сега, освен това, в 2000, между 2010 и 2013 година е имало 14 французи номинирани и само 9 белгийци. А, това елитът ли е? по какъв критерий става или просто някой трябва да ви досажда, назначете този, назначете този и накрая го назначавате. Моля ви, представете ни статистически данни, които да са надежни в това отношение. Председателят, благодаря на госпожа Гресле. Колегата Мулдер. Uh, благодаря, господин председател. Първо да поздравя господина Саливан за предстоящото е, назначение. Е, е, преди създаването на СВД ставаше дума за това, че държавите членки ще могат е, да настанят е, някои от е, своите мисии или консулствата си в същата сграда, в която се помещава и СВД. Това е, би улеснило всеки гражданин, който се нуждае от контакт с консулствата и освен това би направило Европейския съюз по-видим. Защо това не се случи? Благодаря, господин Мълдър. Господин Салафранка, който е член на нашата комисия по външно-политически въпроси, има думата сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Осаливан. Миналата година бях докладчик в Комисията по външни работи за освобождаването от отговорност. Докладът, който беше внесен тук в Комисията по бюджетен контрол, беше изготвен на базата на доклада на Сметната палата. След като сега чух разясненията на компетентния член на Сметната палата, разбирам, че има доста проблеми, които са решени. Разбира се, положението не е идеално, но трябва да се похвалят усилията, че се правят опити за това. А, Госпожа Ештън беше тук и говори за усилията, които са положени. Както каза и нашият докладчик, СВД изпълнява много и различни задачи, като съответно е предвиден бюджет, който да дава възможност за провеждане на ефикасна външна политика в рамките на договорите и на финансовите средства. Прочетох дългия списък от въпроси и смятам, че след като ги задаваме, даваме ясен знак за прозрачност, защото става въпрос за всички дейности на ЕСВД. Тук беше зададен въпрос във връзка с пенсиите. Аз бързо прехвърлих въпросника, но много внимателно го четах, прочетох. Ставаше въпрос за е, много високи числа предвидени за изплащане на пенсиите. максималната пенсия на служителите след 30 години е 70% от трудовото им възнаграждение. Мисля, че докладчикът е прав, че трябва да се мисли за дългосрочната устойчивост на тази система за пенсиониране защото в бъдеще ще трябва да се изплащат наистина много високи суми по това направление. И още нещо за ръководителите на делегации. В различните държави членки процедурите по тяхната номинация са различни. В, ня... в държавите членки обикновено външните министри ги посочват. А, що се отнася до географското равновесие, мисля, че в отговорите на нашите въпроси има обяснения по този въпрос и е казано, че естествено главният критерий трябва да бъдат способностите и подготовката. Искам да засегна още някои въпроси. Важно е да а, имаме предвид и изводите на Олаф. защото о, има връзка между тези неразплатени суми. Те са о, твърде високи. Тъй, че сътрудничеството с Олаф е важно в това отношение. Господин Осъливан, има и други въпроси, например за ефективността на финансовите инструменти, които не са същинска част от дейността на ЕСВД, например финансовите инструменти за сътрудничество за развитие. No ha sido así. Hay algunos países que estaban excluidos de la cooperación que luego някои държави членки обаче бяха изключени, когато се е, подписваха договорите за инструментите за сътрудничество. Мисля, че нещата трябва да се изпипват по-добре и да се привличат към участие всички държави. И да ви припомня и въпросите от миналата година от парламентарната комисия по външна политика за Либия, за Миянмар и така нататък. В пленарна зала се, е, така, е, се появи настояването да се изясни и ролята на Панама. където все още нямаме представителство. Искрено се надявам, че ще се съобразите с предложенията на парламента и вероятно вече работите по решение на много от въпросите. И последно, аз съм член и на комисията, която занимава с Националната служба за сигурност на, Амер... на щатите. Знаем, че е вършена определена дейност в щатите. Искам да разбера дали мерките за сигурност за служителите, за представителите са подобрени. Председателят, благодаря. Отново много широк кръг от въпроси бяха поставени и може би да ви приканя да им отговорите, господин Саливан. Благодаря, господин председател, Благодаря и на почитаемите членове за направените от тях коментари и за зададените от тях въпроси. Ще се опитам да се спра на всички от тях, без а, да ми отнема това целият следобяд. Във връзка с казаното от господин Дойч, не знам дали има толкова много хора, които оказват, че това е скъпа служба. Ам, Бюджетът е 500 милиона. Като имаме предвид бюджетите на държавите членки това се равнява на разходите за администрация в някои от службите в Белгия. Не са и най-големите, не са и най-малките разходи, но има и разходи, които са в пъти повече в сравнение с тази сума. Не сме нито ефтини, нито скъпи. Има и други с 100, имам около 139-140 делегации. Те заемат голяма част от разходите. И всъщност това са разходи, на които не са направени от самата служба, ами това са разходи, които са във връзка с споразумението, което вие сте постигнали с съвета има и постоянен състав, има и временно заед персонал. Относно пенсиите. Тук нещата опират до същото. Комисията управлява пенсионния фонд от името на всички институции. Сега пенсиите дали са високи или ниски, те се определят от регламента за длъжностните лица. Трябва да се изплащат такива пенсии, каквито са заложени в разпоредбите. Дали са много високи? Ами това е изключително политически въпрос. Нашата пенсионна система е самофинансираща се. И Доколкото знам, дър държавите членки никога не са правили вноски към пенсионния фонд, така че самите длъжностни лица допринасят към този фонд и го финансират. Не знам дали възнагражденията на длъжните лица са прекалено високи или пенсиите са прекалено високи. Това са неща, които са заложени от самия законодател. Това не зависи от СВД. Ние нямаме контрол върху това. Сумите, които ние представихме, са напълно прозрачни. Понякога става въпрос за служители, за които вземат високи позиции, при това са работили някъде другаде в институциите. Господин Дойч, вие споменахте тази пирамида, съставена от персонала. Нека да кажа две неща. На първо място нещата опират до ам, демографския характер. Понякога се налага автоматично удължаване, в зависимост от възрастта, не зависи от това на каква възраст е започнал самият служител, дали започна от АД5 или от друга степен. И на следващо място, честно да ви кажа, че това е една организация в, с застаряващ персонал. Персоналът, който наследихме от другите служби, е във втората част от своята кариера, ако мога така да се изразя. Средната възраст е около 40-те или края на 40-те. Структурата е много всеобхватна, особено в високите нива на менеджмента има също и временно на наети лица, на, които вземат високи постове. Също има и а, а, такива лица, които а, работят за, делега, за делегациите. Бяхме наели АД5 и АД7 с такива степени служители, но бяхме критикувани държавите членки, че те не разполагат с съответния професионален опит. Въпросът е доста щекотлив. Трансформирахме много от постовете тази година. Дал съм ви съответните данни от АД-16 и АД-15 към АД-5 и АД-7. Ние се опитваме да променим структурата на пирамидата. Но, както казах, всичко се определя от демографското състояние. Пенсиите, те представляват сериозно перо. Ние сме взели средната стойност за държавите членки. но пенсиите са над средните нива в някои държави членки, под средните пенсии в други държави членки, що се отнася до дипломатите. Да речем, ако говорим за найемите. Найемите в Хонг-Конг ще са в пъти по-високи, отколкото в някои държави членки съобразяваме се с реалностите на пазара за недвижими имоти и се опитваме да балансираме. Наистина следим какви са разходите, които въз... са предвидими в някои от държавите членки. Да, вие цитирате абсолютните суми и те са доста високи, но от друга страна, ако искате да има е, служители, които са разположени в е, различни части по света. Разбира се, трябва да има и разходи, свързани с, сградите. По, а, е, някога се дава една обща сума и се дава на хората възможност да преценят къде да се настанят. Дали ще разполагат с по-малко пространство за да живеят на по-централно място или ще е, живеят на, в, в по-голямо жилище и ще трябва да пътуват до работното си място. Те избират как да подход, подходят. Ние сме поставили е, таван на тази обща сума. Въпросът с е, местните агенти много Наймаме също и местен персонал. Броят им е 3000. Прилагаме местното трудово законодателство и условия на труд. Възнаграждението е съобразено с възнагражденията на други ключови служители. Опитваме се да направим сравнение между отделните възнаграждения. Имахме среща с много местни представители по целия свят и те смятат, че сега им се плаща по-малко. Но трябва да се съревноваваме на този пазар, за да можем да привлечем по-талантливите професионалисти на място. Необходимо е да повишим и качеството на нашия персонал. Но за тази цел трябва да им се предложи и разумно възнаграждение. Разбира се, имаме прозрачна система, свързана с кандидатстване и подбор на кандидатите. Друг въпрос, който вие споменахте и госпожа Гресле – както и друг от колегите. Това е доста сложен въпрос. Ще започна от самото начало. изпълняваме специфични функции, които не се изпълняват от нормалните служби, от тези служби, които бяха в услуга на господин Солана. От друга страна е факт, че има ситуации, в които е необходимо да се прибегне към услугите на някой, който е запознат с условията на място и понякога е, нямаме на разположение е, служител от средите на СВД, който да следи ситуацията е, за госпожда Аштън. Също и е, директора на служба, която ни съдейства е тук. Когато имаме кризисна ситуация, понякога създаваме специален представител, разполагаме и с е, е допълнителен персонал, който да оказва съдействие, така че е, има е, понякога съвместяване на функциите. В момента провеждаме дискусии с държавите членки, свързани с насоките, в какви ситуации трябва да се създава пост на специален представител и какъв да е бюджета. Бюджет, извинете, парламента препоръча този бюджет да бъде внедрен в бюджета на СВД. Това е, е една възможност това обаче включва трансфер от функция 4 към функция 5. Вие знаете, че това е тъбу в рамките на бюджета, но това е само оперативна оперативна транзакция, която има за цел да се а, финансира финансират разходите за персонал. Но разбира се, необходимо е да има решение на съвета да се създаде допълнителна позиция на специален представител. По време на дискусиите ще видим как можем да направим оказването на съдействие по-ефективно от страна на специалния представител. Въпросът е доста сложен. Ще продължим дискусиите, разбира се. Държавите членки са привърженици на идеята за това специалният представител да е излъчен от тях е, и той да се очита пред комисията по сигурност и отбрана. Трябва да видим с върх, върховния представител как ще функционират нещата и да се разгледа въпроса и за политическата интеграция, споменат от госпожа Гресле. Необходимо обаче да има експерти, които се занимават с регионалните въпроси. Има специфични кризни ситуации, в които е от полза да има някой на място, така както се случи е, в е, южната част на Средиземноморието по време на арабската пролет. Добре е, когато има членове на СВД на място, както и беше случая с Судан или Патри Шафор в е, Централна Азия, както и по въпросите за Кавказ. Относно договорите за охрана и сигурност, не бях убеден, че се справяме по най-ефективния начин. Госпожа Греси спомена закъснелите плащания. Прекалено много подновяване имаше на съществуващите договори, които бяха специфични. Доста усилия бяха ам, положени за разрешаване на тези въпроси. Не съм разгледал всички документи, които съм подписвал, които са свързани с окончателния годишен доклад. И оттам се стигна и до резервата, която беше изразена тази година. Миналата година Сметната палата откри пропуск в договора за охрана в Венецуела. Там имаше много делегации, и много ам, договори за охрана. Не става въпрос за погрешно управление, но понако, понякога е трудно да се обяви тръжна процедура и понякога се казва, добре, нека да си продължим. По същия начин, затова Катри Аштън създаде специална група, която да разглежда тези договори за сигурността, група, която да оказва техническа помощ по въпросите за сигурността и в хода на тази година ние ще се занимаем и с този въпрос. Сега, относно меморандума, свързан с ОЛАФ, и споменато господин Сала Франка. Занимахме се с този въпрос през последните дни с Джовани Каселър, както вече е, казах. Е, много бързо е, се занимахме с темата. Разгледахме въпроса за възможността на ОЛАФ да трансферира, средств, да трансферира информация а, към съдебните власти в трети страни. Няма да цитирам отделни страни, да речем, а, които върховенството на закона не е гарантирано. Комисията държи да има прозрачност в. в работата, която се извършва и на практика 99% от меморандума за разбирателство е договорен почти изцяло вече от месеци. И господин Дойч, моля ви, е, говорете директно с Олаф, за да получите данни, конкретни данни от тях и да могат е, да ви даде точна информация. Някои случаи са били закрити без допълнителни действия. Относно въпрос 69, да, там има подробности, 69 препоръки, някои от тях са взети предвид, други, по други не, не са извършени последващи действия. И на последно място, Въпросът свързан с така наречените суспендирани сметки. През почивните дни се запозна с всички документи, така че да мога да отговоря на въпросите. Тук има един бюджетен механизъм, който ни дава възможност да задържаме средства в една сметка, преди да бъдат прехвърлени в друга. Има механизъм за задържане, да речем, когато трябва да извадим ДДС от плащанията и трябва да насочим средствата към местните органи или средства за охрана, които са предвидени, ние ги слагаме в определена сметка, след това ги прехвърляме към съответните органи. Има такива специални сметки, в които се задържат средствата. Това е необходимо за доброто управление, но това няма никакво въздействие върху бюджета, защото парите постъпват и след това се превеждат по-нататък в друга сметка. Това са средства, които трябва да бъдат извадени от една финансова година, бюджетна година, за да бъдат прехвърлени в друга и по друга сметка. Относно закъснелите плащания, а, трябва да, ние трябва да превеждаме средствата, защото когато закъснем, а, дружествата а, могат а, да ни подведат под отговорност. Това е заложено в договорите. А, въпросът 29, 3 случая с British Telecom и Google, това е а, предприятие, което предоставя охраната за нашите сгради. Не е трябвало да се случи, но се е случило. Разбира се, понякога с закъснение обработваме а, досиетата и а, разбира се, дружеството е в правото си да а, изиска плащането на лихви върху забавените плащания забавените плащания са а, източник на а, или закъснелите плащания водят до големи проблеми, а, особено когато говорим за малки средни предприятия. Относно географския баланс. Нямам същите данни, такива с каквито вие разполагате. Съгласен съм, че как точно да се изразя? По-скоро присъединилите се държави членки. Те са по-лошо представени, отколкото тези, които се присъединиха през 2004 година или сравнение с старите държави, членки, които се присъединили през 50-те години. Но що се отнася до... Ам, висшите управителни звена. Франция 7, Германия 6. Обединеното кралство с трима относно делегациите. Франция 15, Италия 14, Германия 10 и така нататък. С цялото ми уважение трябва да кажа, че няма е, избор по политически съображения. Процедурата е много прозрачна и обективна. Но си спомням, че през 2011 година, когато започнахме и тогава трябваше да наемем а, много служители, имаше е, много а, заявления от а, Франция, най-много от Франция – и ние трябваше да изберем от тези, които са се кандидатирали. Ще видите, че има много успешни кандидатури, които отразяват и големия брой а, подадени заявления. На следващия въпрос. Аз мислех, че а, ще се спрем на въпроса за съвместяването на едно място на отделни звена. Между държавите членки също между държавите членки, между ЕСВТ също има форми на сътрудничество. Въпросът е сложен. Опитваме се да синхронизираме работните програми на държавите членки. В смисъл кога изтича договор им за наем. Също и по отношение на управлението на самата сграда, на самите обекти. Много ам, дискусии съм провел с генералните секретари на външните министерства и съм казвал, нещата ще функционират, ако има ясни ангажименти в рамките на това сътрудничество. А, ние а, ще трябва по-добре да вземем предвид потребностите на държавите членки и да речем те да правят разбиране да кажат да, можем да изчакаме една година, докато се поднови договора на СВД или така нататък, но това са сложни въпроси. Защото някое външно министерство може да иска да премести а, посолството си в по-добра сграда, вместо да чака нас. Относно въпросът за консулствата. Е, възможно е държави членки да съвместяват своите консулства в сгради на ЕСВД. Възможно е. Преди години имаше такава идея, свър, свързана с издаването на шенгенски визи от една служба да се поставят печати от различни консулства. Да има и система за предоставяне на шенгенски визи на едно място. Това е духа, в който ние работим. Да обединим дейностите на държавите членки, да се предоставят услуги и на граждани, които не са граждани на страната членка, която има консулство в съответната държава, да предоставяме по-широк набор от услуги. Можем да направим много в тази област. Сега, относно казаното от господин Села Франка, мисля, че отговорих на въпроса за Олаф но сега въпросът за коригиране на броя в делегациите, наричаме го WLDA, това е оценка на работния товар в рамките на нашата служба. Необходимо е да има известно адаптиране към заложената програма и към заложените цели. Няма някакви драматични различия, но е необходимо да бъдат извършени някои корекции. Мога да ви дам като пример инструмента за партньорство, за допълнителния персонал. Работим по тези въпроси. Относно Панама, проучваме въпроса. Ще видим какво може да се направи. Работим с колегите от ДЕВКО. Отварянето и затварянето на делегация е доста щекотлива тема. Ние разбрахме какво е посланието на парламента и ще видим как можем да подходим относно наблюдението и сигурността. Благодаря на първо за допълнителните средства, около 6 милиона евро, които, ни бяха, предостав... които бяха предоставени тази година. А, проучваме съвсем задълбочено как най-добре да разходваме тези средства. Основните приоритети се крият в това а, да се подберат делегации, които могат да провеждат а, своите заседания относно сигурността, като се ам, гарантира, че няма да бъдат подслушвани тези заседания, няма да бъде прихващана информация. Трябва, разбира сме, да сме в крак с новите технологии и да знаем как трябва да се действа наясно сме, че това е област, в която трябва да се постигне значителен напредък, дори когато намеренията не са злонамерени. Сигурен съм, че допълнителните средства ще дадат своят принос в хода на тази година. Господин председателю, разбира се, а, готови сме да предоставим допълнителна информация, ако не сме засегнали всички въпроси а, както трябва. Е, to satisfy. Да, благодаря ви. Е, аз знае, че е много трудно, за да не кажа почти невъзможно, е, да отговорите на всички очаквания на членовете на нашата комисия. Но това се обяснява с характера на нашите функции и задачи. Инге Гресле. Не, че не могат да ни удовлетворят, не го казвай само по броя на въпросите може да се съди просто, че знаем твърде малко и за това се занимаваме така сериозно с, така да се каже, най-малкото си отроче. Искам да се върна на въпроса за висшето ръководство на Да Вие казахте, че нямате числата. Аз също ги нямах и за това сама започнах да броя. Така да се каже, е, елитът е, на службата е, отговаря на числата, които аз ви дадох. Ако имате някакви по-различни от тези резултати, до които стигнах аз, моля, предоставете ни ги. Имам две молби. изготвяте годишен доклад за дейността си като виш служител. Искам също да попитам защо вашата щатна бройка отпада за в бъдеще и кой ще върши тази работа. Но тук влизат и договорите за наемане на жилища, на сгради и прочие. Списъкът е много дълъг. В предпоследни доклади доклад. В предпоследния доклад се споменаваха и адресите. Мисля, че е добре това да продължи да бъде така, защото в последния ви доклад ги няма адресите или поне местоположенията на сградите. Друг въпрос е за персонала правите преглед на персонала, доклад за персонала, който не ни се предоставя. Мисля, че би било почтено да ни предоставяте тези данни. Смятам, че е по-правилно и ние да знаем, да научаваме тази информация. Председателят, благодаря. Сега ще ви помоля веднага да отговорите. По първият въпрос. Зависи е, в крайна сметка от е, това какво вие причислявате към категорията е, висше ръководство или висши ръководни служители. Госпожа Кресле говори в момента без микрофон. Но естествено бройката динамично се променя, някои хора ни напускат, други се назначават, една голяма част от договорите бяха срочни, приключиха. И е, още, да кажем, в е, първото три месечие на е, отчетния период на 2012 година, така че а ако разглеждаме статически положението, естествено ще установим известно неравновесие, но две години по-късно ще разберете, че всъщност нещата са се движили през цялото време и то в правилната посока. Така че аз наистина смятам, че става дума за известна динамика. По другите въпроси, които вие поставихте, наистина е много важно да се отчита конкретната ситуация. А когато става дума за, да кажем, съвета на министрите на външните работи. Всичко това би трябвало да бъде свързано и с съответната служба или съответното звено, организационно звено. Ако вие искате да рационализирате нещата, естествено Бихме могли да проведем разговори по този въпрос. Ако смятате, че имаме твърде много старши служители или служители на висока степен в иерархията, съответно с по-високо заплащане, ще трябва да мислим, естествено, но виждам във всеки случай твърде големи проблеми и трудности, най-вече с това да свържим високите изисквания по отношение на качеството и на е, опита на служителите с е, повика за економии. Е, има, естествено, и е, още един момент. Една голяма част от е, функциите, от задачите на най-висшето ръководство се делегират към е, състава, към останалите служители е, и то към служители, които са на по-висок пост. Е, освен това, нещата не зависят толкова от финансовия регламент, но естествено ние бихме могли да помислим за известни промени в това отношение. Господин Сала Франка знае, че е, при нас е, нещата действително са съвсем открити и прозрачни. Въпросът е, че трябва да се свърши работата. Е, госпожа Гресле, аз всъщност исках да ви помоля да ни представите доклада за дейността, включително и доклада относно е, длъжностните лица в е, СВД. Първата година го направихте, а след това спряхте да го правите. Не, не, няма проблем. Естествено, нещата е, са на лице. Такива доклади съществуват и вие ще ги получите. Благодаря, казва председателят. И така, поглеждайки към часовника, е, мисля, че трябва да се ориентираме към приключване на тази дискусия. Сега ще попитам представителите на Сметната палата, желаят ли да вземат думата в края на дискусията. Благодаря, господин председател. В края на дискусията мога да кажа още няколко думи Що се отнася до а, надбавките, а, които се изплащат на служителите, да, действително. А, а, въпросът стои пред нас. Службата, която бе предмет на нашите проверки, е получила указания и препоръки и е, тъй като и вътре в СВД има а, е, създадена служба за вътрешен контрол, а, е, тя ще се занимава и с въпроса за а, динамичните назначения, да го кажем така, или за ротацията на служителите. По отношение на пенсиите в, на служителите в СВД, Мога да ви кажа, че в контекста на 2013 Сметната палата е, извършва оценка на е, размера на пенсиите и на общите суми, които са отпуснати и начина по който те са отпуснати е, във всички институции на Европейския съюз. Все още работим по тази оценка. ще можем е, да ви е, запознаем с заключенията на Сметната палата в момента, в който тази оценка и съответния доклад е, бъдат изготвени. А сега да дадем думата на нашия докладчик в края на дискусията. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин директор, уважаеми колеги, ще се постарая да бъда максимално кратък. Смятам, че проведохме изключително полезен разговор. Още в началото каз... го казах. Сега отново искам да благодаря на господин Оса Ливан за съдействието и за това, че получихме е, такива е, изчерпателни отговори на многобройните си въпроси. Казвам го не от любезност. Просто ние като депутати имаме отговорност, чувство за отговорност, поставихме своите въпроси и получихме добри отговори. Сега докладът ни ще стане още по-добър. Благодаря. Uh, Благодаря на докладчика на Европейския парламент. А сега смятам, че можем да приключим с тази дискусия. Благодаря още веднъж много сърдечно на господин Оселиван и ви моля да предадете сърдечни поздрави на върховния представител и заместник председател на комисията с надеждата, че следващият път тя действително ще бъде в състояние да присъства лично на срещата ни. Kolleginnen und Kollegen, äh, Уважаеми колеги, позволете ми бързо да премина към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на Зигманта с Бълчитис за механизмите за мониторинг на ефективността на разходите за възрастни работници. Давам думата на докладчика и искам да помоля онези, които напускат залата, да го направят възможно най-тихо, за да не разсейват колегите, които се интересуват от доклада. Благодаря. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Šią temą jau kalbame ne pirmą kartą. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, а, ние а, ще разгледаме а, за първи път този въпрос в нашата комисия. А, Става дума за специалния доклад на Сметната палата, посветен на редица проблеми, свързани с разходите за възрастни работници, финансирани от Европейския социален фонд. Аз се спирам на тези проблеми и в моя доклад. Използват се средствата е, от Европейския социален фонд е, за е, покриване на разходи за възрастни работници. Става дума за възрастни хора, които са останали без работа, които са в неблагоприятно положение – От 2007 до 2013 година, това е периода, който се обхваща, е, става дума за 75 милиона евро, а това са 70% от общия бюджет. Говорим също времено за един нарастващ проблем във връзка с е, изпълнението на програмите липсва последователност и надежност на данните, които се предоставят от държавите членки. Това е първото, на което ще обърна внимание. Държавите членки е, действително е, не предоставят е, достатъчно надежни данни във връзка с промяната в положението на възрастните работници, е, останали, да кажем, е, първоначално без работа, но след това намерили друго, друго работно място. Е, така че в момента все още нямаме сигурност за това, че отпуснатите по линия на фонда средства се разходват по предназначение и по предвидения за това начин комисията създава система за събиране на данните от държавите членки. Като се съобразява с препоръките на Сметната палата. Аз съм включил една голяма част от тези изисквания или препоръки в моя доклад, а именно определенето на специални индикатори по програмите. Така че би трябвало да има една причинна връзка, причинно-следствена връзка между а, а, отпуснатите средства а, и тяхното изразходване. Така че а, и комисията да може на базата на тези специални индикатори да а, извършва своите а, действия по контрол. За новата програма през 2014-2020 година, за новия програмен период, една част от слабостите, установени в предходния период, вече са отстранени. Но е, отново ще е, раз... трябва да работим с е, огромен набор от документи и същевременно нямаме никаква сигурност, никаква гаранция за това, че ще можем да разполагаме с действително точни, надежни и пълни данни. Затова аз призовавам комисията, колкото е възможно по-бързо, да установи принципите и критериите е, по набиране на данните, за да може да се проследи целият процес. Благодаря, господин Балчитис. Е, давам думата на следващия оратор. Благодаря, господин председател. а, за тези економисани средства, с които се, за които се говори, е най-добре да бъдат използвани именно за възрастните работници над 55 години, за, те изобщо заслужават заострено внимание, както в европейски, така и в национален мащаб, защото по-възрастните работници наистина имат важен, могат да имат важен принос в предприятията на фона на кризата с заетостта, те могат да помогнат на предприятието с опита си да го обогатят и целта на стратегията 2020 20 всъщност е да се намали драстично процентът на безработицата и Европейския социален фонд може да изиграе важна роля в това отношение. Все пак този фонд обаче не е агенция за е, търсене на работата. Негова задача е да финансира мерки за създаване на повече заетост. В тази връзка е важно да се разработят адекватни индикатори, за да може да се мери ефективността на мерките, респективно разходите за този част на е, тази възрастова група. В а, това отношение имаме съпътстваща, допълваща функция към това, което правят държавите членки. На базата на националното законодателство на, а, на държавите членки трябва да разработим общи индикатори за оценка. Като, разбира се, винаги трябва да наблюдаваме съотношението между тази възрастова група или групата на, и групата на работниците изобщо. Тук има различни фактори, които играят роля. Необходимо е, например, да се създадат благоприятни социални условия за да се постигнат реални резултати. С новия кодекс за поведение нещата се променят. Сътрудничеството между компетентните органи, органите, които управляват структурните фондове, трябва да се засили, за да могат да се обменят и добри практики, и информация, и опит, така че фондовете да могат да се използват по максимално добър начин за следващия планов период. Благодаря. Председателят, благодаря от другите политически групи. Някой желая ли да вземе думата? За сега не. В такъв случай да попитам комисията, има ли да каже нещо? Господин Керсмарк, дано съм ви произнесъл името правилно. Uh, <laughs> много добре произнесоха името ми. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за проекто доклада, в който са включени и много важни препоръки, е, е, за да се реагира на проблемът, свързан с разходите за възрастни работници. Някои от слабостите бяха очертани. Необходимо е да се предвидят подобрения, така че да бъдат обхванати всички работници. В доклада на Сметната палата е отразена най-вече регулаторната рамка и рамката от 2007 до 2013 година. Разбира се, това са всички регламенти, но не и новият, който се отнася за новата рамка до 2020 година трябва да стане ясно колко наброй са тези работници и да се даде определение за тях от страна на държавите членки. Е, предишната регулаторна рамка не даваше добри възможности за извършване на последващи проверки. Съгласно предишната регулаторна рамка, отделните работници можеха да бъдат третирани по различен а, начин. А има и друг по подход, който е по-специфичен. Така че има различни подходи и може да не е толкова лесно да се ам, установи колко наброй са ам, тези работници в доклада на Сметната палата са а, взети предвид аспектите от новата регулаторна рамка и свързани с нея програмен период до 2020 година. Новият програмен период се характеризира с това с социалния фонд ще се фокусира върху целите от стратегията Европа 2020 година и увеличаване на заетостта до 75%, като се обхващат и възрастните работници. Така че новите регламенти обхващат и новите приоритети, свързани с инвестициите, като са обхванати всички работници. Друга особена новост, която е включена в новия регламент, като е взе правите опит от предишния регламент, а именно постигнатите резултати ще бъдат оценявани по един по-всеоб, по-всеобхватен начин и тази рамка за оценка на постигнатите резултати ще бъде поставена в центъра на вниманието. Ще се определя кои цели са били постигнати, кои основни стъпки са били предприяти. Освен това, ще бъдат изготвени специални показатели, обвързани с постигнатите резултати. Така по-лесно ще може да се проследи до каква степен държавите членки са изпълнили заложените им цели или не. Показателите са били изготвени след задълбочена работа с отделните държави членки. Работа продължи две години, за да бъдат окончателно изготвени определената по тези показатели за оценка на постигнатите резултати. на следващо място, нещо, което също е важно, искане от страна на държавите членки да се изготвят създадат механизми за мониторинг на действията, които се извършват. И на последно място комисията постоянно проучва възможностите за изготвяне на насоки. Е, държавите членки е, приемат насоки, документ с насоки в тази област, свързана с оценка на постигнатите резултати и разбира се, е, организират се и семинари за нашите колеги в отделните държави членки. Благодаря ви. Дали Сметната палата иска да добави нещо? Не както изглежда, ако докладчикът иска да направи заключителни слова. Е, Съвсем накратко, господин председателю. Искам да благодаря на Сметната палата за добрите предложения. Искам да благодаря на комисията, която наистина ни ощастливи, като каза, че е, е, има съвсем друга система за отчитане и за система свързана с сметките. През две, за периода от 2007 до 2013 са изразходени крупни суми. Ние не разполагаме с задължителните показатели. не разполагахме и с дори елементарен механизъм за упражняване на надзор. Разбира се, сега можем да отправим взор към бъдещето. Необходимо е да се е, поема отговорност за ефективното разходване на средствата от страна на държавите членки. Това е едно искане, което е поставено от всички наши граждани. Благодаря. Можем да приключим и с тази тема от дневния ни ред. Предлагам 5-минутна пауза. За да поемем дъх и след това очакваме генералния секретар в 5 часа след няколко минути. Уважаеми колеги, да възобновим заседанието. Добре дошли сред нас на генералния секретар на Европейския парламент, господин Веле. заместник председателят Питела, за съжаление, си е изпуснал самолета, току-що го научихме, така че той не може да присъства днес. Господин Веле, в такъв случай върху вас ще се стоварят още повече въпроси, но вие сте свикнал. Предлагам отново да дадем думата първо на Сметната палата. Питаше. Uh, you, Благодаря, господин председател. През 2012 година Европейският парламент заедно с съвета uh, беше една от uh, институциите, които бяха подложени на проверка от Сметната палата. Ние нямаме съществени забележки относно изразходването на средствата. По отношение на административните разходи за персонал не сме извършвали проверка, но във връзка с процедурите сме установили административни слабости в е, процедурата за възлагане на обществени поръчки и в друг случай е, при спазването на определените критерии. Що се отнася до е, надбавките, които се заплащат на служителите, парламентът се е опитал да намали установения риск плащанията са съобразени с декларациите, внесени от служителите на парламента. Сметната палата препоръчва на парламента да спазва всички правила във връзка с провеждането на процедури за обществени поръчки и е, да проведе там, където е необходимо, също е, обучение за служителите. Уважаеми членове на Комисията за бюджетен контрол, благодаря ви за вниманието и за възможността е, да участваме в дискусиите във вашата комисия. И така, благодаря ви. А сега ще дам думата на господин Веле. Благодаря. Ще направя няколко общи бележки по 2012 година и по рамката, която определя тази година. От 2012 година ние се намираме в по-особена бюджетна ситуация – в бюджетите за 2012 и 2013 година бюджетните средства нараснаха с 1,9%, а за тази година 0,4%. А това означава, че средствата, с които разполагаме от 2012 година, реално намаляват. Е, като имате предвид, че междувременно е, приехме и е, Харватия за пълноправен член и разходите нарастват обикновенно в края на легислатурния период, тъй като се увеличава работата с обществеността. Освен това, ние, както и останалите институции, съкратихме щатния състав с 5%. Това означава, че трябва да бъдем иновативни, трябва да бъдем рационални в действията си. Трябва непрекъснато да премисляме от кои от задачите можем да се откажем, кои от задачите действително вече не отговарят на изискването на времето. И за това ние сме, е, работим под мотото е, е, иновативни и същевременно е, ефективни, економични, сигурни в действията си. Е, това е, са принципите, които ни е, ръководят е, и в сътрудничеството с е, вашата комисия. Идентифицирали сме три сфери, в които смятаме, че трябва да работим по-усилено, е, най-вече по отношение на експертизата. Има нова генерална дирекция, която се занимава с контрола във връзка с кризата, дълговата криза в Европа. Имаме е, едно звено, което се занимава именно с последствията от кризата по отношение на логистиката. Имаме съществени проблеми е, във връзка и с недостига на офиси, във връзка и с свръхнатоварването на е, столовете в е, нашите сгради. По отношение на устния и писмения превод, е, мога да кажа, че реализирахме съществени съкръщения и економии. Опитваме се и по отношение на разходването на хартия да намалим разходите. Така че това бе една основ... тема в разговорите с Сметната палата, а също и по отношение на предаването в ефир на нашите заседания имаме определени планове за економии. Що се отнася до сградата е, Конрад Аденауер, това е най-голямата сграда до този момент, е, е, с която сме разполагали и при която предприемаме много мерки е, е, за намаляване на разходите. С 30% всъщност е, разходите надхвърлиха предварителните калкулации. Ние се отказахме от някои оферти заедно с правителството на Люксембург, което действително работи с много ангажимент, заедно с нас, по реализацията на някои економии, успяхме да свалим разходите, така че сме под предварителната оценка на общата сума за строителни работи. И тук в Брюксел имахме проблеми, както знаете, в пленарна зала с тавана, с необходимостта да укрепим конструкцията. Но въпреки затрудненията, които срещаме от финансов характер, сме доволни, че успяхме да установим грешката преди да са настъпили големи щети и вреди. Последното, което ще кажа сега в началото е, че от 2012 година стъпка по стъпка, малко по малко развиваме една стратегия за отчитане на разходите и в крайна сметка се надявам, че ще можем много по-системно да анализираме разходната структура на Европейския парламент, така че да предприемем е, е, стъпки, които е, да се отразят положително на бюджета на парламента. Благодаря. Колегата Иван е нашия докладчик по освобождаването от отговорност. Благодаря, господин председател. Благодаря и на нашия генерален секретар, с който, впрочем, работихме много добре заедно и съм убеден, че това отлично сътрудничество ще продължи. Работихме добре и с генералните директори. Заседанията бяха много интересни и преминаха много конструктивно. Искам да поздравя генералния секретар защото наистина бе укрепена ролята на вътрешния одит, който стана вече много по-видим, много по-сериозен. Аз лично също взех участие в него и действително се убедих колко е ефективен. Искам да благодаря и на господин Джани Питела, който много добре контактуваше с нашата комисия, тъй че искам наистина лично да му благодаря. Също така искам да благодаря на цялата администрация на Европейския парламент, защото зададохме повече от 140 въпроса, които получиха прозрачни и ясни отговори. Както вече казах, периодът е труден. Ще гласуваме доклада, разбира се. След това ни чака предизборна кампания. И онези, които вече навлизат в предизборно настроение, настройват се, ще имат възможност вероятно да чуят достатъчно нападки в медиите срещу европейските институции. Аз пък мисля, че годината, за която говорим, беше добра, имаше положителни промени, имаше сериозни економии и въпреки това дееспособността ни не намаля. разполагаме с доклада на Сметната палата, т.е. външния одит, чието резултати също са положителни. Положителна е оценката на парламента. Но аз искам да се спра по-скоро на вътрешния одит, е, като ще го направя максимално кратко, но все пак ще ми позволите да изтъкна някои аспекти. Например, преструктурирането на някои генерални дирекции, КОМ, ИНЛО и други, доведе до намаляване на разходите и е, оптимизиране на начина на работа. Какви бяха тези преструктурирания, колко средства се спестиха Знае се, има редица колеги, които се питат, например, дали а, заседанията през април не могат да се провеждат тук в Брюксел. Председателят сега думата има вътрешният аудитор на Европейския парламент Робърт Калвин. Не го виждам. Заповядайте. Uh, thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Първо ще благодаря е, за възможността да представя годишния отчет за 2012 година, който подготвих. Е, става дума за вътрешен одит, който е, целеше да установи каква е ефективността от действията на Европейския парламент. Е, След е, конструктивни консултации с е, Одитната служба, администрацията предприе редица мерки за по-ефективно разходване на средствата в условията на рестрикции. Необходим е систематичен общ преглед и оценка на риска, за да се установят сферите на висок ръск и преразпределяне на разходите, ако това е необходимо. През 2012 година ние се спряхме на три основни дейности след като а, а, дейностите е, вече бяха приключени, а, като а, а, сме обхванали двугодишен а, е, период. А, независимо от това, че а, е, докладът а, всъщност е озаглавен годишен доклад. 33 е, са този път е, действията, които сме е, включили в одита, докато през предходните години те са били под 30. На преоценка сме подложили рискове, които бяха установени и в предходни години. Сферите с висок риск са намаляли от 8 на 2. Няколко от генералните дирекции са предприели мерки за подобряване на своята дейност и за повишаване на ефективността. Други обаче предстои да предприемат тези усилия а, действията по отношение на а, а, звеното, което отговаря за а, групите от посетители, а, е всъщност част от рисковите а, сфери в а, парламента и там очакваме допълнителни усилия. В някои случаи сме установили съществено забавяне а, във връзка с изпълнението на поставени задачи относно новата система за управление. Що се отнася до щата на Европейския парламент, мога да кажа, че е, одитът, е, който извършихме, потвърждава е, заключенията по отношение на дирекцията, която отговаря за служителите и за назначенията, а именно резултатът от одита е положителен, коректно се спазват всички правила и целите, които парламентът си е поставил. Е, контролирахме съответствието е, с е, определените критерии при назначения. И економии са реализирани и от, по линия на отпуските, които в случай, че не се използват до края и трябва да се възстановяват на служителите. По отношение на Ощетоводяването и, и отчетността в парламента мога да кажа, че Европейският парламент отговаря на изискванията за отчитане на разходите. Е, одитът е, е, потвърждава и заключение от предходни години, а именно, че случаите, в които има известни слабости и наредности, са твърде малко по отношение на ефективността на системата за назначения, ние а, е, а, е, разгледахме по-специално е, броя на служителите, които се възползват от възможността за ранно пенсиониране и смятаме, че в а, плана за действие би трябвало да се предвидят съответните финансови резерви за подобни случаи. При подбора на доставчика на телефонни услуги, интернет и други услуги в сферата на телекомуникациите, вътрешният одит установи няколко потенциални риска една част от договорите надхвърлят предварително калкулираните разходи и би трябвало да бъдат преосмислени. 33 000 са ползвателите на телефони с възможност за набиране и на външни номера в сътрудничество с Генерална дирекция информационни технологии. Ние разгледахме всички възможности за използване на други доставчици на телефонни услуги с оглед съкрещаване на разходите. По-голямата част от дейностите свързани с работата по на ръководните органи на парламента и решенията за сградите препоръчваме да се продължи по същия начин с един ефективен и рационален подход за реализация на економии през следващите години. Много високо е равнището на съответствие, което установяваме през годините от 2007 година насам. сам. Е, би трябвало да е, се класифицират отделните действия, предвидени в плана за действие и чрез едно е, оптимално администриране и управление на ресурсите да се отговори на очакванията. Вътрешния одит през 2012 година е предмет на раздел 5. Смятаме, че вътрешният одит би могъл да бъде подобрен и същевременно, когато става дума за подобряване на дейността, трябва да ви кажа, че още в началото на 2013 година 75% от препоръките в това отношение, съдържащи се в доклада за 2012 година, бяха изпълнени още в началото на 2013 година. Вътрешният одит, освен това, потвърждава, че по отношение на 2012 година не са допуснати големи компромиси е, в разходването и управлението на средствата и смятаме, че е, това до голяма степен се дължи и на ангажимента на работещите в звеното за вътрешен аудит. Благодаря ви, господин Галвин. Е, благодаря не само за е, доклада, който представихте, благодаря и за ангажимента на е, всички колеги, които работят в звеното за вътрешен одит на Европейския парламент. А сега можем да започнем дискусия. Първо ще дам думата на представителя на НП. Благодаря, господин председател. Здравейте всички. Добре дошли на нашите гости. Много ви благодаря, че дойдохте, господин Веле и проявявате готовност да отговаряте на нашите въпроси. Благодаря и на Сметната палата и на вътрешния аудитор. Имам няколко въпроси, част от тях получиха частични отговори в въпросника, който ви изпратихме, но все пак останаха някои неясноти. Беше попитано, не може ли през април да имаме пленарно заседание в Брюксел, а, как вървят работите, има ли промяна, включително и в бюджетно отношение. Друг въпрос за планирането и управлението на а, обществ... договорите за обще... при обществени поръчки. Бяхме говорили, че трябва да се преодолеят някои а, трудности. Имаше проведени търгове за обществени поръчки от някои генерални дирекции, но в някои случаи е, имаше очевидни предварителни договорки. Друг въпрос е, той е свързан с, закупуването на външни услуги. Какво става в това отношение? И още един въпрос имам към вътрешния аудитор какви са заключенията от плана за действие за подобряване на службите, занимаващи се с вътрешен одит за 2012 година. И последен въпрос. Има ли а, доклад за економическата ефективност, така както беше минали години? Предлагам да съберем докладите сега Ханс Петър Мартин. Благодаря. И, както знаете, аз а, съм задал много от въпросите, включени в въпросника. Тук сега ще се спра само на онези от тях, които не са получили отговор. И ще ви помоля, господин генерален секретар, да ме уверите, че в последствие ще получим писмени отговори. Първо, първия въпрос за 2012 година разходи за полети на депутати. Тогава са проведени трите най-скъпи пътувания на делегации. Друг въпрос – разходи за персонал – във връзка с председателя на парламента. Освен това, вие самият посочвате, и това е много добре, че разходите за превод са намалени, но имам конкретни въпроси, на които не съм получил отговор както и разходите за компенсиране на преждеранно пенсионираните служители на парламента. Много бих се радвал, ако добавите по-късно отговорите на тези въпроси, тъй като не е лесно човек да се срещне с вас. Искам да ви е, напомня, че ви изпратих две писма. Едното е свързано с конкурс конкретните разходи, а, с конкретното поведение на охранители тук в а, сграда на парламента, с които все пак а, им се плащат пари на европейските данакоплатци. Благодаря. Председателят сега е Ян Мулдер. Благодаря, господин председателю. Ако не греша, ремонта на сградата Херис пак в Страсбург продължи по-малко от определения срок и не е струвал толкова много на парламента. Въпросът ми е дали плащанията ще отговорят на очакванията. Благодаря, Инге Гресле. Благодаря. Имам молба към вътрешния аудитор да ни предостави становището, което току-що изчете. Аз бавно мисля, бързичко ми дойде, така че нека да ми го предостави. Освен това, втори въпрос, 2 милиона евро за ремонт на тавана в, на пленарната зала на, в Брюксел. А, Въпросът ми е има ли възможност по някакъв начин да привлечем към отговорност продавача на сградата. Друг въпрос – дефицитът на доброволния пенсионен е, фонд 200 милиона евро. Какво ще стане по-нататък? Приемаме го за сведение ли? Колко време ще оцелее фондът и ще може да изплаща пенсии? От кой момент нататък нещата стават сложни? И още нещо – едно нещо, което всъщност не е чак толкова важно като пари, но въпросът е принципен. Парламентът е отпуснал а, грант а, на българска фирма, която се оказа, че е фирмата на съпругата на председателя на ПЕС. Тази фирма е получила сума от 60 000 евро под формата на грант, за да прави реклама на европейските избори в България. Значи за мен това е конфликт на интереси пар екселанс. Защо не е денонсиран договорът с тази фирма? В парламента казваме, че когато става дума за сук ми до 60 000 евро, трябва да се декларира отсъствието на конфликт, конфликт на интереси. Това е по стария правилник. Новия е още по-строг. Аз се позанимах с тази фирма и сега какво да ви кажа? Има доста шумен скандал с тази фирма в Австрия за който аз не знаех. На времето българското правителство е платил милион и половина на човек на име Хохегер за пиар на България и този Хохегер пък е имал подизпълнител и това е била фирмата пак на същата съпруга на сегашния председател на ПЕС ако се вгледаме в а, ситуацията на фирмата, тя е доста задлъжняла. Тя е монитор Уелш в Белгия е регистрирана. Ако и погледнем балансите от 2008 година, собственият капитал е минус 48 000 евро. Фирмата е оцелява просто защото дългосрочните кредитори не я притесняват. А, затова искам да попитам, защо и ние сме влели още едни 60 000 евро в тази фирма. Добре би било да, така, да се освободим от този проблем. Трябва да ви кажа, че от половина Европа ми пишат за цялата тази история и то не само българи и най-различни други хора, които казват така не може и не бива. Благодаря председателят беше повдигнат важен въпрос. Мисля, че Инес Аяла Сендер беше следващата. Някого, ако не съм забелязал, нека да ми обърне внимание. Благодаря, господин председател. Искам и аз да благодаря на генералния секретар господин Веле за това, че дойде да разговаря с нас. Това, което искам да попитам, е, можете ли да ни кажете нещо за силните страни, за положителните моменти, въведени чрез новата организация в парламента? Какво ще бъде по-добре за в бъдеще? И каква е ролята на този съвместен генерален секретарят, общ генерален секретарят? Е, това е една доста разширена компетентност. И на второ място – доскоро, т.е. наскоро, имаше а, външна атака върху обмена на данни и наобщо казано комуникациите на парламента, нещо, което беше проблем за нашите устройства. Има групи посетители сега, вследствие на всичко това, които, например, нямат бежичен интернет в парламента, т.е. нямат достъп до бежичния интернет. Искам да разбера какво ще се прави по-нататък, как ще оправим това положение. Разбира се, че не бива да има такива външни хакерски атаки. Ние все повече се превръщаме в мишена на различни страни, а, защото тук все пак не си говорим държавни тайни, но обменяме доста интересна информация. Освен това, искам да ви поздравя, господин генерален секретар, за начина по който работи библиотеката. В момента всички текстове ни се предоставят, а те са много важни за предстоящата предизборна кампания. Вече беше казано, че в библиотеката ще има, ще действа изследователска служба. Тя вече функционира и ние сме много доволни от нея. Благодаря. За сега не виждам други желаящи да вземат думата, за това ще помоля генералния секретар да отговори на въпрос. Dank. Благодаря. Нека първо да отговоря на въпросите на докладчика, макар че имаше, се дублираха някои въпроси, например за пленарната зала. Първо за пленарната зала ще започна. Първоначално смятахме, че ремонтът на залата ще струва към 3 милиона евро, но актуалната информация е, че 2, до 2,3 милиона ще стигнат. А, за сега де, ремонтните работи тъкат по график. В началото на декември имахме едно забавено от около две седмици но фирмата изпълнител прояви готовност да работи 24 часа, 7 дни в седмицата, така че в момента можем да кажем, че няма съществено закъснение. Новата структура в момента е монтирана, т.е. Тя, тя е носещата конструкция на, покри, на тавана. Сега следва, разбира се, одобрението и разрешението за експлоатация от съответните компетентни органи. След като а, тази проверка премине и тя е успешна, предполагам, че ще бъдем в график. Тоест към момента няма причини да се притесняваме, че малките пленарни заседания, че малкото пленарно заседание през април може и да не се проведе тук. Така че въпреки изключително трудните дейности ремонтни, защото цял, целият таван трябваше да бъде повдигнат, в момента, в който съответните надзорни строителни органи дадат своето одобрение, смятам, че нещата ще потекат по план. Сега по правните въпроси, които бяха повдигнати от няколко души. По отношение на пленарната зала в Брюксел сме с изтекал гаранционен срок. С други думи, не можем да предявяваме никакви претенции, защото 10 годишната гаранция е изтекла. Към това се прибавя, че а, производителят на тавана тогава е спазил стриктно тогава действащите а, правила и норми. Проблемът е, че това е а, нова за времето си дървена конструкция, и е, след е, построяването на този покрив, на този таван, нормативите са се променяли множество пъти, но за тогавашния момент, към момента, когато е монтиран тавана, е, производителят е спазил нормите, така че не можем да му отправяме никакви критики, за това, че не е спазил разпоредби. Т.е. нямаме възможности за регресивен иск. Попитаха ни, е, попитах някой за ефекта от преструктуриранията тук в парламента. В Генералната дирекция преводи от са е, изместени, прехвърлени около 100 щатни бройки за други случаи, включително и за политическите кабинети на депутатите. Освен това с 10 милиона сме намалили разходите за а, възлагане на превод на външни изпълнителни. Тоест и, нашите, и по отношение на нашите стачни, щатни служби, и по отношение на външните изпълнители имаме економии. Сега проблемът е, че продуктивността на, про, на, на човек е а, нараснала, т.е. нормата за ден е 7,7, почти 8 страници на ден. А, а, и не бива да мислите, че а, само някои писмени преводачи са претоварени. Напротив, постигнали сме равномерно натоварване на всички писмени преводачи. В един момент натоварването на някои езикови отдели беше по-малко от това на други, нещо, което сега а, компенсирахме и има наистина минимални само разлики между дневните нормативи на преводачите по езици. като сме пренасочили, разбира се, персонал за дома на европейската история, за е, е, единицата за звеното по оценките, е, с други думи, не сме назначавали нови хора. Преместили сме съществуващи бройки. Нека да ви дам още едно число. През последните 10 години производителността в областта на писмените преводи от 1 милион е нараснала на 2,5 милиона страници годишно. И то въпреки че в края под чертата виждаме, че а, броят на преводачите не се е променил. Това стана възможно поради два фактора. Първо, разбира се, използването на модерни информационни технологии. В момента почти 40% от а, преводите са предварително подготвени. Просто това са текстове превеждани по други поводи и няма нужда да се превеждат повторно. Освен това сме повишили истински производителността. А, имаме истински взривообразно разрастване на а, натоварването на всеки един преводач, но това става благодарение на по-добро разпределение на а, човешките ресурси в а, м, отдел преводи. В сега устния превод там можахме да изместим, да преместим, да прехвърлим 40 бройки те са, разбира се, от а, такива езици, които не бяха достатъчно натоварени. по този начин постигнахме економии от а, 15 милиона годишно. Това не са еднократни е, ефекти, а структурни економия. По този начин имаме възможност да планираме по-добре. Комисиите станаха така дисциплинирани, че да заседават или понеделник и вторник, или сряда и четвъртък, а не както беше преди всички комисии, само в понеделник и вторник. И разбира се, бяха нужни повече преводачи делегациите, пътуванията им се провеждат в така наречените тюркуазени седмици. Това също изисква дисциплина, но ние можем да използваме щатните си ресурси тогава, когато са свободни и не е необходимо да наемаме външни преводачи. Също така направихме съществени промени в пленарното заседание в Страсбург, особено, що се отнася до нощните заседания. Тоест, имаме сериозни економии, както в писмения, така и устния превод, чрез преразпределение на щатни бройки. Сега сме в края на своя мандат а, имаме много повече работа, отколкото в началото на мандата и все пак успяхме. Сега реструктуриране на Генералната дирекция за външни политики. Първо създадохме дирекция за подкрепа на демокрацията, с което не, по... не изискваше допълнителни ресурси, т.е. нямаме нито економии, нито допълнителни разходи. Още преди това бяха създадени регионални звена а, за делегациите, защото, разбира се, един сътрудник може да бъде много по-компетентен, ако отговаря за определени страни, а не за една в Африка, една в Латинска Америка и една в Азия. Не, експертите вече работят по региони. Това също не изисква допълнителни разходи. В генерална дирекция ИНЛО, това е за сгради, сградата, проект, който беше стартиран през 2009 година, след като се създаде отделна дирекция за поддръжка и ремонт на сградите. На времето бяха необходими средства за това но вече мога да кажа, че това е била много добра инвестиция, защото сега с новите задачи, които пое тази дирекция, например, успяхме да открием проблемите в конструкцията в пленарната зала в Брюксел. Ако не ги бяхме открили, този таван щеше да падне и то по много по-драматичен начин, отколкото това беше в Страсбург. Защото много добре се знае, че залата се използва не само за пленарни заседания и заседания за комисии, и че има около 200 души, които работят в кабинети в и около тази зала. Така че си представете каква би била потенциалната катастрофа. Така че а, смятам, че инвестицията, която сме направили, създавайки отделна дирекция за а, поддръжка и ремонт, е била добра, разумна инвестиция. Днес а, нямаше да ми е удобно да се явя пред вас, ако не бяхме направили тази инвестиция. А, за вестиерите. А, ние, а, извине, извинете за разпоредителите. А, сме създали нова организация. Освен това, освен това сме намалили броя на сътрудниците, които разнасят документи и прочие, което е логично, макар че без на пръв поглед да ни се струва, че е така, ние наистина произвеждаме много по-малко хартиени документи. Около 60% по-малко са да, документите на хартиен носител. С 60% са намаляли като тези служители са използвани за други цели, например гишето за обслужване на депутати, където, което ще заработи от февруари. Няма е, е, гишето за обслужване на депутати на едно гише. Там няма да има нужда от назначаване на нови служители. Мерките в генерална дирекция с мал, е, комуникация са малко по-ограничени. Разбира се, имаме Дома за европейска история. Те работят с външни изпъл... изпълнители, но и с Е, наши щатни служители, които са прехвърлени от други места. През центъра също е структуриран по теми, така както е в правната служба, при юрист-лингвистите и така нататък. Мисля, че това беше един така най-общ преглед на преструктурирането и ефекта от него. Госпожа Отис постави въпроса за извънредните процедури. Това е тема, която отдавна а, ни вълнува. Това, което в момента мога да ви кажа е, че през 2012 година броят им е намалял от 85 в предходния период на 45, т.е. има а, тенденция в правилната посока, но все още 45 извънредни процедури не е добре. Вече казах, че в такива случаи винаги трябва да има консултиране с така наречения форум за обществените поръчки. Задължително е това консултиране, припомних ви го. Зададен беше и въпрос за информационните технологии и зависимостта от външни фирми. Тук бюрото реши на базата на консултации с вас и бюджетната комисия да се намали зависимостта ни от външни фирми имаме, т.е. намалени са средствата за 133 външни договора. Ще ги замалим с... Ще ги заменим с малък брой щатни бройки, за да могат стратегическите решения да се вземат тук под този покрив, а не от външни изпълнители. Това ще бъдат 60 нови щатни бройки, все още не са запълнени. Така че оценка по същество ще може да се направи, когато имаме всички тези служители и новата система за работи, но сме на път да създадем повече по-добро равновесие между вътрешни ресурси и външни изпълнители. Попитахте и за Европал. Системата Европал – отначало беше базирана на телевизионна продукция, сега е насочена към видеопродукция, която се предоставя и на други страни. Разходите намаляват от първоначално 9 милиона на сега вече 5 милиона годишно, т.е. почти наполовина сме ги намалили. Ще се занимаем по основно с въпроса за това как точно искаме да използваме всички тези продукти. В административната работна програма за следващия мандат 2014-2016 година ще се разработят нашите виждания по този въпрос. Въпросите на господин Мартин. Ние като администрация сме отговорили на онези, всички онези въпроси, които формално сме получили. Разделили сме ги по групи, това, което тези, които засягат финансовата година и тези, които не я засягат, но е, отговорихме на абсолютно всички въпроси. Решили, решихме да отговорим на, почти всички, на абсолютно всички въпроси. Господин Мулдер попита за пленарната зала, мисля, че отговори госпожа Гресле. Mm-hmm зададе същия въпрос, мисля, че я удовлетворих за пенсионния фонд. Пенсионният фонд е отдавнашен проблем в той е самостоятелен инструмент, който не се управлява от нас. Така че в момента смятаме, че той може да издържи още доста години и да бъде на разположение. Но през пролета на 2009 година, когато бюрото особено сериозно се занима с този въпрос, беше решено, ако има евентуален дефицит, ние като парламент да поемем известна отговорност. Тоест, е, пенсионните права на депутатите трябва да бъдат е, осъществени. Ако се стигне до ден, в който фондът вече няма средства, то парламентът ще трябва да помогне. Помните обаче, че и претенциите към фонда които могат да се, намаляват, да се предявяват към фонда, бяха намалени. Имаше даже и съдебни производства против, пожалби против това. До тук решенията, съдебните решения, както по отношение на предвари, преждевременно пенсиониране или предварително изплащане и така нататък. Всички жалби са отхвърлени с две думи от Европейския съд до тук. И последният ви въпрос, възложена поръчка на българска фирма. А, собственичката на фирмата е подписала декларация за отсъствие на конфликт на интереси. Както вие казахте, това е стандартната а, процедура. А, тя е приложена и в случая. Изпълнителката обаче не е фирмата с белгийски адрес, а фирмата с български адрес. Вие споменахте, че имате определена информация за белгийската фирма. Партньор по договор за нас обаче е българската, регистрираната в България фирма. Така че според обичайните ни стандарти процедурата е протекла нормално. Разполагаме с декларация на изпълнителката, че не е на лице конфликт на интереси. И госпожо Аяла, вие попитахте а, за интернализацията и за научните, а, научното звено. Сега, за доколкото разбирам, имате предвид сигурността за сега нещата текат по план. Надяваме се за напред да плащаме по-малко. Във всички случаи със сигурност няма да плащаме повече. Имаме лоялни сътрудници, ангажирани тук към нашата институция, защото получават дългосрочна заетост. Е, можем да ги обучаваме и тренираме по съвсем друг начин, отколкото сътрудници, които идват да работят тук за кратки срокове. Смятаме, че така се работи по-професионално и не бива да забравяме, че по този начин начин разполагаме с организационна структура, с професионални ръководители и директори на отдели, нещо, което е по-голямо подобрение, а от друга страна контролът върху стратегическите решения в това отношение си го възвърнахме. Що се отнася до информатиката, има известни трудности с набирането на персонал. Това се отнася не само до информационните технологии. Въобще в много отношения, когато става дума за технически специалности, например архитекти, и то опитни архитекти, с опит в сложни проекти, каквито ние имаме а, когато говорим и за преводачи, особено когато а, разполагат с езиковите комбинации, които са ни нужни. И и така нататък. Тъй, че в много от техническите служби имаме затруднения с назначаването на служителите на ниво АД5, което беше въведено по време на реформата КИНОК. Подобни трудности не срещаме в е, други звена, например е, политически консултантски звена и така нататък. Но наистина имаме огромен проблем е, да набираме специалисти, включително и по информационни технологии, затова все още не сме запълнили 60-те щатни бройки, които бихме могли да назначим. Сега, друг е въпросът дали ЕПСО има вина за това може би ние самите трябва да се сериозно в тяхната процедура. Това е въпрос, който трябва да бъдем честни и да го зададем. И сега въпросът за сигурността на информационните ни технологии. Да, имаше няколко инцидента, които всъщност се дължаха на това, че онази част, която не беше кодирана при достъпа до нашите мрежи, беше хакната от външни лица. Бюрото много бързо и много сериозно се занима с този въпрос и взе решение да направи три неща. Първо, за нашите посетители, естествено, че ще има достъп до безжична мрежа, но само като достъп до интернет, до никакви други парламентарни приложения. Единият от проблемите беше, че както депутати, така и а, служители на парламента преди използваха некодирания, неосигурения достъп, до, за, за да влизат в парламентарни приложения. А, този достъп беше замислен само за посетители. Сега вече е гарантирано, че посетителите ще имат достъп до интернет и толкова. Но когато служителите, депутатите или други правоимеящи желаят достъп до други приложения на парламента, те трябва да получат парола след като се регистрират като оправомощени потребители и тогава ще имат достъп значи ще знаем, че имаме сертифициран а, потребител, който има достъп до приложенията на парламента, така че мисля, че този път сме по-добре подсигурени. И третото нещо, което се надявам, че ще свършим до лятото, е преминаването към системата за управление на мобилни устройства и ще се знае кой точно е потребителят, кой е сертифициран, какъв софтуер, е, с какъв софтуер работи устройството и този софтуер застрашава ли потребителя или други. Това е система, която вече е въведена в съвета, в комисията в момента се въвежда и ние ще трябва да я въведем. Значи, е, можем да използваме всяко устройство, можем да използваме всеки достъп и всеки софтуер, тази политика не може да гарантира достатъчно сигурност. Трябва да осъзнаем това и, зато, да, и трябва да направим някои промени. Промените ще бъдат в защита на потребителите, но няма да могат да ги защитят от атаки, които се подкрепят от цели държави. Тъй, че е, печелим много защита по отношение на интервенции от е, индивиди, но ако атаките идват от големи организации или държави, не можем да гарантираме защита. И последният въпрос беше за парламентарната изследователска служба. Тя съществува от 1 ноември. Миналата седмица бях на събрание на служителите, където се представи проекта, разискваха се въпросите. Библиотеката остава да съществува като отделна дирекция, но наред с нея вече има и дирекция за изследователска дейност в подкрепа на депутатите. Тоест депутатите, които работят в специализирана комисия, разбира се, че те получават отличната помощ и на секретарията, и на политическия отдел, но по всяка тема, разбира се, 90% от депутатите не са членове или заместник членове на комисията. Те обаче също поемат отговорност, защото гласуват в пленарна зала, обясняват на избирателите и прочие. Т.е. наред с информацията за членовете на комисията, която им дават секретариатите и политическите звена, ни трябва и информация за депутатите, не специалисти, у нези 90%, които не са в комисията, но поемат отговорност при вземането на решения. Затова им трябват допълнителни възможности за информация. Äh, Благодаря. Сега Колегата Ханс Петър Мартин поиска отново думата. Искам да кажа, че докладчикът избира какви въпроси да бъдат зададени на генералния секретар и не знам дали този въпрос е бил а, изяснен от вас. Благодаря съвсем накратко. Трябва да ви противореча, господин генерален секретар. Въпросите бяха отговорни страна на вашият предшественик. На много въпроси отговорихте, които бяха зададени тук по време на дискусията. Искам да се внесе обаче повече яснота по това, което беше изчетено относно сигурността в интернет. Знаете ли вече кой се крие зад тези атаки, които излязоха на бял свят и в... сред обществеността? Дали става въпрос за един колега от Европейския парламент? Благодаря, Инге Гресле. Благодаря за това оточнение. Очудена съм от факта, че ви не виждате никакъв конфликт на интереси е, в случая с фирмата, която споменахме. Как точно ще се прилагат принципите във връзка с конфликта на интереси? Е, в случая става дума за правдоподобността на е, една от европейските институции, то на Европейския парламент. Естествено, че е, е важно кой точно е взел това решение и какви са били критериите, от които се е ръководи. В момента не виждам други желаящи да се изказват, затова давам думата на генералния секретар. И така още веднъж е, по това, което каза господин е, Мартин. Е, мога да повторя само това, което вече казах. Всички въпроси, които ни бяха предоставени, получиха отговор. Не сме действали селективно, не сме подбирали въпросите, на които ще отговорим и тези, на които няма да отговорим. Не сме се придържали стриктно към въпросите, въпроси, свързани единствено с периода, за който говорим 2012. Отговаряли сме и на въпроси, които засягат ресора на вашата комисия. Е, Ханс Петър Мартин пита, е, отговорихте ли на всички въпроси, наистина, включително и тези, за които аз говоря? Да, казва генералния секретар. Е, всички въпроси, които не бяха предоставени в писмена форма, получиха отговор. Трябва естествено да направим отново справка в документите, но още веднъж мога да ви кажа, че информацията, която имаме във връзка с втория ви въпрос е, че паролите са атакувани и изети от хакер от близкото обкръжение на съответните офиси, т.е. най-много 50 метра Максимално 50 е, метра е, е отстоянието на е, хакера от съответния компютър, в който е използвана паролата. Тоест не непосредствено до съответния компютър, но или лаптоп, или iPad, но много близо до него. Госпожа Гресле е, е, отново задава въпроса във връзка с е, декларацията, в която собственичката на фирмата е декларирала, че всъщност не е на лице конфликт на интереси. Ние трябва отново да се занимаем с този случай, но във всеки случай е спазена процедурата, тъй като в случая не ставаше дума за един кандидат, имаше 45 заявки за участие, така че спазвайки съответните критерии, които са обичайни за процедурата, ние предоставихме поръчката на този кандидат, е, ръководейки се и от декларацията, която той е подписал. И така, е, обръщам се, казва председателят към представителя на Сметната палата, дали той би желал да допълни нещо. Е, благодаря, господин председател. В заключение. В заключение ще посоча, че Сметната палата препоръчва на парламента оправомощените длъжности лица, които отговарят за тръжните процедури да се придържат по-тясно към дадените им насоки. Благодаря ви. Имаше и въпрос от колегата Офис Галея, въпрос отправен към вътрешния аудитор. Може ли да, зададе, да дадете отговор на този въпрос сега или ще подадете вашия отговор в писмен вид? Благодаря, господин председател, Мога да отговоря. Мога да потвърдя, че плана за действие, който е включен в доклада за оценката за 2012 година има някои елементи, които подлежат на допълнителна авторизация. Необходимо е да се преразгледат някои от главите, от вътрешните аудитори и от екипа от вътрешни аудитори, което се прави сега очаквам одобрение от страна на бюрото и разбира се ще работим и върху вътрешните правила. Благодаря, каза председателя. Докладчика дали иска отново да вземе думата господин Иян. Секретар генерал пенту răspunsurile la întrebări și colegilor. Благодаря. Благодаря за всички отговори, които получихме. Благодаря и на колегите за хубавата дискусия. Ще направя всичко възможно, за да отразя всичко онова, което обсъдихме и на 18 февруари ще бъда готов с доклада. Благодаря на докладчика. Благодаря на генералния секретар, на представителя на Сметната палата и на вътрешния отитор, с което приключихме леко предсрочно днешния си дневен ред. Благодаря на всички за, за участието. Закривам днешното заседание. Утре имаме изслушване за контрабандата на цигари и след обяд съвместното заседание с правната комисия и гласуването там. Господин генерален секретар, ние заседаваме не само понеделник и вторник или сряда и четвъртък, а от понеделник до четвъртък.